Yeah, good morning. Good morning, everybody. Good... Добро утро. Откривам и днешното заседание. Днес се освобождавам от отговорност на агенциите. Добре дошли тук е, присъстващите и представителите на, на Сметната палата, както и представителите на седем агенции, докладчика госпожа Аяла Сендър, е, представители на ЕМА, ЕБА и Фронтекс е, са също тук. Можете да задавате и въпроси. Е, приветствам с добре дошли представителите на Networks. И веднага ще дам думата на представителите на Сметната палата, за да ни въведат в темата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна не с агенциите, а с е, официални поздравления към вас за избора ви на председател, за председател на е, тази комисия парламентарна комисия. Мисля, че днес е, е, бих могъл да бъда доста кратък, е, защото е, освен е, е специалния имате доклади за, по-отделно за всяка агенция и пенсионните фондове, които одобрихме и които публикува палатата. Ние съставихме и едно, направихме едно обобщение, един обобщаващ доклад, е, който няма правна е, тежест, но може да даде една добра обща картина на а, това, което констатирахме в агенциите през 15-та година. Вероятно а, е, имате този доклад а, е, пред себе си. А, е, за това ще се спра, ще фокусирам вниманието само на няколко констатации наши. А, Е, моето, във второто ми официално представяне докладите, спомните си, че започнах с е, безвъзмезните е, помощи и казах, че грантовете общо взето се предоставят е, е законосъобразно и е, ние констатирахме, че финансовите е, спазването на финансовите правила от страна на агенциите беше добро според нас и аз съм е, доволен от това, което констатирахме от тези 40 агенции. Наистина това са важни е, органи за изпълнение на европейската е, политика, е, които работят в мрежа заедно. Аз благодаря на мрежата агенции за доброто ни сътрудничество. Ние създадахме добри лични контакти и общо между палатата и тази мрежа агенции отношенията ни винаги са били добри и конструктивни което дава възможност да се вгледаме в подробностите на този доклад, е, но е, и подробностите в нашите конкретни доклади за агенциите за 15-та година. Два доклада е, направихме тогава. Единият е за грантовете, другия е за конкретно агенции е, за да търсим общия път е, напред. Мисля, че това е добра основа, на която да стъпим и да гледаме напред, е, а не да се обръщаме назад, нито пък да спираме, да спрем до, до, до, до тук, доволни от това, което е постигнато. 2,8 милиарда евро в бюджета 2015. Това е, представлява 2% от е, цялостния, целия европейски бюджет, което не е много, но предвид е, това, че голяма част от европейския бюджет се управлява на принципа на споделеното управление от институции, агенции, органи, правителства на държавите членки, Предвид всичко това, процента е значителна, представя значителна сума. 10 000 е персонала, е, е, пред е, сравнение с 500 милиона жители на Европейския съюз, това е нищо, но мисля, че тези 10 000 вършат много важна и много добра работа. в повечето от агенциите, които е, са в фокуса на вашето внимание днес, е, е, е, счетоводните е, отчети бяха аудитирани от признати аудиторски фирми, но сметната палата провери и техните отчети. Наши заключения са наистина попадат в отговорностите на палатата. 42 конкретни годишни доклада бяха публикувани. 32 от тях е, минават е, през е, Комисията за контрол върху бюджета, през процедурата за освобождаване от отговорност другите служат за обсъждане на задачите, работата на различните агенции и попадат в различни комисии, парламентарни комисии. Нашето становище, е основната част от докладите ни, по принцип, е, обикновено е, нямаме някакви условия, възражения. От тези 42 аудитирани е, агенции, в тези 42 доклада имаме 40 агенции, които според в нашия жаргон са чисти, без е, никакви е, квалификации. Имаме едно квалифицирано становище по годишните е, отчети. Това е за е, Frontex и едно квалифицирано становище по е, законността на транзакциите е, на Европейския институт за иновации и технология. Ще се върна към тези два е, проблема в, е, в края на представенето е, си. А сега съвсем накратко ще спомена неща, които са извън, падат извън обхвата на становището на Сметната палата и нейните доклади, но които според мен са добър източник за подобряване на работата на агенциите пък и така дават насока на законодателя, законотвореца е, за възможни подобрения в законодателството. Е, няколко въпроса първо, е, въпрос, който всяка година се появява, това са тези прехвърляния от е, бюджетните кредити. Е, отнася се до 40, 32 агенции, 38 бяха през 2014 година, което означава, че това е масово явление и е, трябва да му се е, търси е, решение. Парадокс е, че тези прехвърляне, този, това пренасене за гореспоменатите агенции, според нас не води до проблеми в ръководството и действията на агенците. И смятаме, че ако сме задължени да ги отчитаме тези прехвърления, ние го правим, но някои от тях могат да бъдат разглеждани като нещо преда на нещата, тъй като е, независими агенции е, означава независимост по отношение поемане на риска. Разбира се, никога бюджета не може да е, е не можем да бъдем 100% независими от бюджета. Така че трябва да помислим за начин да управляваме е, бюджетните е, е, кредити, за да бъдат тези инструменти, тези прехвърления стимул на агенци... за агенциите да използват ефективно средствата. Това е наистина един стимул макар че в известен смисъл той противоречи на чистата бюджетна е, теория. Имаш бюджетна година, край на годината и е, трябва да занулиш е, всичките е, баланси, ако спазваш е, теорията. Но мисля, че е крайно време да помислим как да е, решим този проблем, да, да е, легализираме, да обосновем и оправдаем тези е, прехвърления от година в година по някакъв начин. Сега обществените поръчки винаги са били проблем. Остава този проблем четири агенции, не е голяма бройката, но все пак е, е, четири агенции не са, се, не са спазили правилата на обществените поръчки, е, в смисъл да гарантират съответното ниво на конку, конкурентност всички правила, отнасящи се до, до обществените поръчки, трябва да се свежат до това, в крайна сметка. Отбелязахме, всъщност отчетахме е, предишни, положението от предишни е, наши бележки, от предишни доклади. Ще го видите ще, това в е, обобщените резултати. Положението е, е нормално, не е лесно да се прилагат препоръките. Имаме три случая, които от наша гледна точка са, хайде да не кажа проблемни, но би трябвало да се взрем в тях по-внимателно. В един случай EIT отказа, една от агенциите отказа за Европейския институт за инновации и технологии отказа да изпълни препоръките ни, но ние можем да проявим гъвкавост си в това отношение. Сега, както казах, ще се върна към края на презентацията си е, на тези две квалифицирани становища. Първото е по отношение на Frontex. Въпросът е, е чисто счетоводен, според нас. Това е счетоводна грешка. Една от е, е, доста такива. Тя се явява в отношенията на Фронтекс с е, една друга европейска агенция, тази счетоводна грешка. Така че, ако теоретически имахме е, консолидираните отчети, това нямаше да се случи. Но понеже имаме отделни счетоводни е, системи в всяка агенция, освен една-две от тях, които използват е, счетоводните служби на комисията, е, поради това такива грешки са възможни. Тази счетоводна грешка не означава обаче, е, някакво несъответствие и разминаване в е, пасивите на е, агенцията. Няма разпилени средства, няма неотчетени следства или не похарчени, нецелесообразно изразходвани. Просто трябва да вземем предвид разходите, които са направени в други агенции – и да ги извадим от е, авансовите плащания, които са направени вече. Според нас е, тази грешка агенцията призна това, е, не би могла да бъде пречка за гладкото протичане на процедурата за освобождаване от отговорност. От наша гледна точка казвам. Разбира се, аз съдя само по нашите цифри и резултати. Всички оперативни въпроси, които са от особен интерес за Европейския парламент, вече са друга тема и мисля, че вие по това, за това ще говорите след малко. От счетоводна гледна точка не смятам, че това е нещо, което би трябвало да е, което да разнищваме е, отново, след като приключа е, презентацията си. Европейския институт за иновации и технологии. Въпросът с този институт е малко по-сложен. Тук имаме квалифицирано становище, свързано с законосъобразността, легалността, законността поради е, правните разпоредби е, а именно финансирането на научните изследвания в е, предишната и сегашната финансова рамка. Е, поради това се стига до ситуация, която е трябвало да бъде решена по различен начин. По същество, как стоят нещата. Ние сме несъгласни с нивото на компенсация на, не, на косвените разходи, което се е използвало при е, договорите и плащанията от този институт е, е, в чрез тези общности, към тези общности за знания и иновации. Трудни съкрещения и според е, нас, е, тъй като е, този институт не беше част от седмата мия програмен период, те не са могли да се възползват от преходните разпоредби на Хоризонт 2020. Хората от института в разговорите ни е, споменаха въпроси свързани с правната сигурност. Разбира се, е, реципиентите на, тези, на тази помощ е, не се интересуват от нашите вътрешни разпоредби и как ние, какви са нашите правила. Това е по-скоро работа на законотворците и на самата агенция. Но този аргумент е, значи този аргумент не е важен за нас, защото е, е, през октомври 2013 института предостави информация на тези общности и за степента на компенсация на косвените разходи, която може да бъде намалена предвид регламента на Хоризонт 2020 от 40 на 20% в Хоризонт 2020. Е, тоест, е, е, правна сигурност нямаше. Вместо това в договора, подписан в началото на 14-та и в изплащането на средства през 15-та, института прилага тези 40% компенсации за е, косвени разходи. Въпросът е какво да се прави от тук нататък. Е, Сметата палата не е доволна, особено от е, разговорите ни с тях, но ние гледаме напред. Съгласни сме с тези, които е, казват, че връщане, възстановяване на тези 5,5 милиона евро от е, е тази общност е, за научни изследвания в областта на научни изследвания едва ли е, е вероятно. Е, можем да разглеждаме това като еднократен случай. Сега вече е, института се е адаптирал към законодателството е, хоризонт, по Хоризонт 2020. Моето предложение лично е да, е, си, да вземем под внимание това, както в дейността на е, института като агенция, пък и е, когато е, се е, правят в бъдеще нормите и законите и да продължим с, е, е с с тази оговорка да продължим с е, процедурата е, по освобождаване от е, отговорност. Това е заключение. Сега очаквам вашите дискусии и евентуални въпроси. Благодаря. Благодаря. А сега господин Аршамбо има думата. Благодаря, госпожо председател. Нека и аз да ви поздравя за преизбирането ви за председател. Уважаеми дами и господа, благодаря ви за това, че ми давате думата. За мен е чест да говоря от името на централизираните агенции за освобождаването от отговорност 2015 година. Аз ще говоря за агенциите, не за смесените предприятия. Благодаря на докладчика с чудесното сътрудничество по това досие и благодаря за подкрепата от страна на секретарията. Смятам, че подходът с хоризонталния, имам предвид хоризонталния подход, беше много положителен за вас. По отношение на ролята на мрежата на агенции, трябва да ви кажа, че много важна беше за нас неформалната платформа. Е, ние като агенции сме независими единици, създадени по предложение на комисията. Това означава, че координаторът не представя индивидуалната позиция на агенциите, на отделните агенции. Въпреки това е много важно да има общо разбиране за това как институциите и агенциите работят заедно. Тъй като прозрачността е важна и отчетността е важна, е, важна е за вас, аз ще се съсредоточа върху положителните резултати, постигнати от агенциите. Ние следвахме предложенията от доклада на Сметната палата от 2014 година. Ние представихме, т.е. агенциите представиха своите годишни отчети. Децентрализираните агенции получиха коментари, но препоръките бяха намалени с 40% и тези препоръки останаха стабилни. Около 66 коментара получихме в сравнение с миналата година, получихме 68. Повечето от тях са свързани с пренасенията, прехвърлянията на средства от една година в следващата година. Тези прехвърляния, тези трансфери са оправдани. Ние разбираме, че по, приеме, че, че по принцип транс, трансферите трябва да бъдат одобрени. Те не са проблеми по принцип. Вашата комисия покани всички засегнати страни на семинар през ноември 2015 година. Парламентът призна, че е важно да се прави разлика между оправданите и планираните прехвърляния, трансфери, а те да се отграничат от тези, които не са планирани и не са оправдани. Сметната палата също е на това мнение, за това а, Сметната палата реши, че ще се насочи в доклада си главно върху неоправданите прехвърляния. Препоръката към нас беше да се намали броя на неоправданите прехвърляния. В обобщение – Искам да кажа, че има подобрение по отношение на коментарите, въпреки че броят на агенциите се увеличил, прехвърлянията като брой е, са намалени. Те, броят на прехвърлянията е стабилен. Сега нещо друго. Подобрява се и управлението на конфликта на интереси и въвеждането на политиката за подаване на сигнали и защитата на хората, които подават сигнали. В 90% от агенциите има политики за преодоляване на, на конфликта на интереси. Прилагат се и стратегии за борба с измамите. В този смисъл работим и с Олаф. Уважаеми дами и господа, отчетността и прозрачността са много важни, когато става дума за всички аспекти на разходване на обществени средства. това е важно за нас, за да може да постигнем нашите цели, да предлагаме ефективни услуги на гражданите и всички заинтересовани страни. Това е особено важно, когато е настъпило време на проверка на европейския проект. През декември 2016 година институциите и агенциите обсъдиха въпроса за добавената стойност на агенциите. На това събитие ние успяхме да изпратим важен сигнал до депутатите – Агенциите и тяхната дейност достига до всички аспекти на политическите приоритети на Европейския съюз. Бе проведено изследване за това каква, какъв бил пропуска за Европейския съюз, ако не съществуваха агенциите. По принцип, частта от бюджета, която се пада на агенциите, не е голяма. Изследването покри 7 агенции. Изследването показа, че е по-ефтино задачите да се, изпраща, да се изпълняват на европейско равнище, отколкото да се мултиплицират във всички държави членки. В този контекст е важно да си спомним, че основният фактор за нарастването на броя на агенциите е почива на желанието на държавите членки да се обедини администрацията. Ние имаме седалище в 31 в 31 града в държавите членки и предлагаме услуги за всички европейски граждани. Това обединява европейския проект. Агенциите имат дейност във всички политически спектри и допринасят за постигане на политическите цели на Европейския съюз. Агенциите предлагат решения по отношение на сигурността, на миграциите, подкрепа на бизнесите, тероризма цифровата свързаност. Това са само е, някои от областите, които мога да спомена за дейността на агенциите. Агенциите признават необходимостта за повече отчетност и прозрачност в тяхната дейност. Важно е обаче да се признае, че приносът на агенциите към Европейския съюз и неговите граждани е много важен Искам да подчертая, че агенциите са конструктивен партньор в интеринституционалния процес. Мандатът на междуинституционалното споразумение предполага 1% намаление на, на е, персонала до 2017 година. До момента агенциите се справят въпреки големите трудности. Агенциите им са поели ангажимент да намалят за този период персонала си с 5% и бюджета с 1%. Ние сме решени обаче да не намалим качеството на работата си а напротив да увеличим ефективността си. Не бива да се концентрираме върху намаляването на персонала и на ресурсите. Ефективността трябва да ни води. По принцип, в противен случай ние ще загубим възможност да постигаме целите си, за това трябва нашите приоритети да са много ясни. Услугите могат да пострадат, ако се концентрираме главно върху намаляване на ресурсите. Оказва се, че в някои области намаляване на персонала ще е много по-скъп, отколкото направените економии. Агенциите работят много активно и това е посоката, която се надяваме да бъде подкрепена от парламента – Например, аген... агенциите използват синергиите в мрежата от агенции. Има интерактивен каталог за споделени услуги. Има 21 агенции, които обменят по този начин добри практики. В същото време ресурсите се използват общо от много агенции, като например IT ресурсите. Има интегрирани услуги, които до момента са отми от 21 милиона евро. В бъдеще тази тенденция ще продължи. Тя ще е основана на прозрачност и отчетност повече економии могат да бъдат направени при положение, че има повече гъвкавост в управлението на агенциите. Ние ще продължим да предлагаме предложения, свързани с бюджета, ориентиран към резултатите. По принцип, агенциите смятат, че решенията, които се вземат за тях, често се взимат в е, органи, в които няма техен представител. Например, много често има само един глас, представящ всичките агенции при вземане на решение за тях. На европейско равнище. Искаме да подчертаем и още един аспект. Ако искаме да укрепим нашия, нашето влияние, трябва да се приложи на практика нашата пътна карта. Агенциите тук залагат на общностния подход. Пътната рамка, пътната карта ще бъде публикувана в скоро време. По принцип, в някои аспекти е, отбелязваме в работата на агенциите увеличена бюрокрация, което намалява нашата ефективност. Това налага много разходи на агенциите, защото се дублират много от дейностите. От това няма смисъл. Има възможност да се промени финансовия регламент, начин и възможност, по който да се възстанови правилния баланс за агенциите. В заключение, агенциите подчертават и признават политическите и економическите реалности в Европейския съюз. Агенциите работят по посока на прозрачност и отчетност и по посока на преодоляване на конфликта на интереси. Смятам, че това е една добра основа за бъдещите действия на агенциите. Надяваме се, че парламентът ще продължи да ни подкрепя, като поставя фокуса главно върху ефективността на дейностите на агенциите, не се съсредоточава върху съкръщенията на персонала и на ресурсите ни. Ние имаме много важни инструменти, като например бюджет, ориентиран към резултатите и дейностите. За това смятаме, че основният фокус трябва да бъде ефективността на нашите дейности. Това са идеи, които крият голям потенциал. За това ние молим за подкрепа от страна на парламента, за да може и да продължим да, подкреп... да предлагаме висококачествени услуги за гражданите. Благодаря, господин Аршамбо. Аз искам да кажа, че финансовото управление на агенциите наистина се подобри през последните години. Това се дължи и на, и на увеличаващия се опит, който акумулирате във вашата дейност. Агенциите са млади образования – тази информация, това впечатление идва и от националното равнище. Например, имам такава информация от Бундестага, но въпреки това, мисля, може да се занимаем с някои от подробностите. Тенденцията обаче е утешаваща. Сега докладчицата има думата. Благодаря, госпожо председател. На първо място искам да благодаря на ораторите, които се изказаха преди мен. които след това ще направят един по-задълбочен анализ на ситуацията с агенциите. Беше проведен семинар, на който имахме възможност да обсъдим тази идея и осигуряване на по-голяма прозрачност за дейността на агенциите. Беше споменат само един одит на сметките. Може би биха могли да се организират и одити по дейности, а не по агенции. Благодаря на Сметната палата, благодаря и на комисията, които ни предоставиха информацията, която поискахме от тях, благодаря и на колегите. А, така че беше избегнато Авко да, да задраска оценяването и контрола на агенциите, които а, играят изключително голяма роля за изпълнение на дейностите. 2015 е втората година новия бюджет, но все още а, има да се изчистват и а, елементи свързани с а, предходните бюджети. Някои от агенциите получиха становище с резерва но смятам, че агенциите ще имат възможност да представят по-обстоен отговор. През 2017 година ще се обсъди новият многогодишен бюджет след 2020 година и е посланието, което ще изпратим чрез освобождаването от отговорност на агенциите, би означавало, че ще засилим тяхната дейност и те ще могат да решат съществуващите за тях проблеми. Ще бъде ревизиран и финансовия регламент. Бяха споменати някои от проблемите от предходните години. Така че ще можем да се справим с тези проблеми или поне да избегнем в бъдеще проблемите от миналото. momento clave eh, y lo digo pensando que el digamos uh, това са ключовите елементи беше представена и Бялата книга по собствените средства. И може би бихме могли да се ориентираме към самофинансиране в известна степен. така че да се избегне изолираното финансиране. И именно в този контекст смятам, че трябва да повдигам, повдигнем днес въпросите. И в тази посока трябва да бъдат изготвени докладите за освобождаване от отговорност. Основното послание тук е, че агенциите значителна част от комисията. Те носят допълнителни ползи в градовете, държавите членки и именно тази позиция трябва да бъде отстоявана. По повод на семинара, организиран в парламента, вие отговорихте на неформално зададените от нашата комисия въпроси, тематичното групиране на агенциите, така че да се подобри сътрудничеството между тях в тясна връзка с парламента. По този начин оперативната част, обсъждана от водещите комисии и аспекта прозрачност и представяне на отчетите. Защото бюджетът, който ние искаме, трябва да се основава на резултатите. По какъв начин можем да се насочим в тази посока? Комисията Попита също така по какъв начин може да се задълбочи проучването, да се отчетат недостатъците или пропуските, така че да могат те да бъдат преодолени. И след първото на искане, постъпи второ искане. Аз не съм съгласна с него, но искам да чуя мнението на колегите по този въпрос. Защото смятам, че трябва да се работи по въпроса на преразглеждане на ситуацията на базата на човешките ресурси, с които разполагаме. Така че въпросът с човешки ресурс трябва да бъде обсъден разгледан. Бих искал да знам също така докъде сте стигнали по отношение на а, защитата на информаторите и как се справяте с конфликтите на интереси. По отношение на Европейския институт за иновации и технологии, разминаването, позициите на Сметната палата, една добре аргументирана позиция, впрочем, и позицията на комисията поискахме правно становище. Обърнахме, обърнахме се за това към комисията и получихме неодавна правно становище, според което в случаите на а, становище с резерва на сметната палата за периода 2014-2015 година можем да твърдим, че Европейски институт за иновации и технологии е спазил правното основание. Имаше някои изрази, които могах, можеха да бъдат по-рестриктивно тълкувани от Сметната палата, но в крайна сметка и парламентът и комисията смятат, че а, финансирането на този институт и подготвителния период са протекли в рамките на законосъобразността. Освен ако няма нови обстоятелства по този въпрос, смятам, че ние сме в състояние, впрочем и вие подчертахте това, ние сме в състояние да вървим напред. И а, да загърбим всичко това, всички тези тълкувания, които са правени по затруднения, свързани с а, този институт в миналото. Що се отнася до фронтекс, Това е една от най- деликатните, чувствителните агенции. Ние трябва да я защитаваме. И тъй като тази агенция е изложена на много затруднения с оглед на затрудненията, които има държавите членки с миграционния поток. Комисията и държавите членки а, са затруднени а, с защитата на границите и закрилата на бежанците – така че бих искала а, да получим едно по-обстойно разяснение на ситуацията. А, получихме информация, говореше за конфликт на интереси а, по отношение на предишното управление на Фронтекс, така че бихме искали а, да знаем дали ситуацията сега е по-добра дали закрилата на бежанците е придобила по-професионално измерение, дали агенцията е част от процеса на консултиране с другите агенции. и дали тя се ограничава само в дейности по превенция, предотвратяване на военни конфликти или днес Фронтекс може да придобие по- глобално длен поглед върху конфликтите. И, digamos, que no acabamos de ver la solución. Така че а, да се предотвратят а, социалните последици от а, миграционния поток. управлението на агенцията е по-добро а, всъщност това, към което ние е, бихме искали да се стремим, е да се гарантира по-добра прозрачност и яснота по оперативната дейност на Frontex и значителните инвестиции в рамките на новия мандат предоставен на тази агенция. А, сега, в контекст на Брекзит има две агенции, които са установени в Великобритания. А, получихме договора включващ новите клаузи във връзка с Брекзит. Ако се налагат обаче, се налага бърза релокализация на дейността, има ли такъв график, так, определени ли са срокове за това, така че да се гарантира приемственост и продължаване на дейността на тази агенция. Just finishing. Y en el caso de que, eh, digamos, de que hubiera la posibilidad de mantener е, и така, тъй като договорът предвижда известни санкции, някои от дейностите би трябвало да бъдат изнесени извън Великобритания, дейности, които имат отношение към Европейския съюз и периода от 32 месеца, предвиден в договора, трябва да се спази. Благодаря. Давам думата най-напред на господин Аршамбо. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Аяла, за въпросите видимостта на агенциите е, тематично се е увеличила. Ние сме готови да преминем към тематични одити. Според мен, по въпроса за е, резултатите и ефекта е, от работата на агенциите в е, тематични групи, мисля, че това може да се направи. Например, хоризонтален одит за хоризонталните резултати е, подаден по е, даден рубрика от бюджета, но разбира се, това не трябва да се ограничава до агенции, трябва да се обхванат и другите участници, за да е пълен е, прегледа. Колкото обаче до е, освобождаването отговорност за отделните агенции, не виждам как това може да стане защото Очевидно, те са независими единици, имат своите регламенти за финансиране и директор на всяка агенция отговаря за лицето, което освобождават отговорност има ограничения, но да се е, групират агенции по теми е, би помогнало на Сметната палата и е, може би хоризонталният отчет, е, тематичен за група агенции, ще помогне да се придобие по-така глобален поглед върху това каква е ползата от тези агенции и е, това може да се използва е, от... Е, това използвахме в резултат е, за форума, където показахме една е, карта, е, стойностна карта, е, където беше отразен приноса на всяка агенция. Не, не е на, на тази карта. Разбира се, агенциите допринасят в много други области, но това беше част от е, е, този подход и заслужава парламента да, и на плата да помислят по такъв а, е, е, начин на работа. По въпроса за прехвърлянията на средства от година в година, мисля, че те са, това е инструмент за управление на средствата и по този начин се гарантира приемственост в многогодишната рамка. Е, от Единият начин е да се е, използват е, кредитите, но това е малко пресилено. Е, това е сега използваш уреди да убиеш муха. А, така че би трябвало да се концентрираме върху е, премахването на, на е, такива прехвърлени средства, анулирането на прехвърлени средства, защото те не са, това са средства неизползвани, е, които всъщност не отиват никъде по ограничения е, или съкрещения персонални и пътя от тук нататък, е, да, както казах, ние работим върху по-глобален е, подход към резултати от работа на агенциите. Едно от нашите предложения, което заслужава така внимание, да, е, да се увеличи финансирането за отделни е, услуги, е, нещо по което трябва да се помисли. Сега е ефективността. Мисля, че искаме да продължим да подобряваме ефективността, но не трябва да пропусна възможността да кажа, че всъщност агенциите са доста ефективни и в момента. Разбира се, винаги има е, място за подобрение, могат да бъдат по- прозрачни, е, за, така, за да е по-ясно как, е, какви са резултатите им, но е, понякога се получават е, натрупване на допълнителни. Ние ги натоварваме с допълнителни задачи в един е, контекст на ограничение финансови, и економически економическа криза, което трябва да се отчете също, но сега трябва, когато обсъждаме бюджета за 18, да, да мислим от сега как ще вървим нататък, защото ако ако погледнем директивата на комисията за, за бюджета, но се говори там, там става дума за съкрещение 2018, е, но парламента трябва да каже достатъчно е, е, съкрещение, трябва да говорим сега за резултати от работата. Сега за сигнализиращи за наредности и конфликти на интереси, е, тук 87% от агенциите публикуват е, е, финансови декларации или декларации за интерес на неговите, техните членове на управителните съвети и 87 е, публикуват за такива декларации за висшия персонал. Останалите имат такива намерения. В нашата агенция, например, ние създаваме един портал за прозрачност и тези тази декларация ще бъде качена на този портал. Това ще стане тази година. Колкото до предотвратяване на конфликтни интереси е, с външни е, представители и малки средни предприятия. 90% от агенциите има такава политика. Ние всъщност проверихме техните декларации за е, липса на конфликтни интереси, декларация за интереси. И това се отнася не само до външен персонал, но до, до всички, до целия персонал сигнализиране за нередности. Две трети или 65% от агенциите е, имат вътрешни правил, вътрешен правилник за е, сигнали и останалите надява, се надяват да го направят е, е, тази година. Стана дума за е, Института е, за технологии Frontex, но аз мисля, че друг трябва да отговори на този въпрос. Благодаря от името на Frontex. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за, вашето, за вашия пре, от, избор отново за председател на комисията. Уважаеми депутати, искам да се спра на някои елементи, свързани с, с отчета на Frontex. Чухме някои неща тази сутрин. Най-напред искам да кажа, Предприели сме стъпки, за да предотвратим в бъдеще подобни ситуации, които бяха описани от е, Сметната палата. Това беше техническа грешка и ние за тази цел подобрихме информацията между счетоводния отдел, МЗА и другите засегнати страни. Искам освен това да кажа, че намаляваме бюрокрацията. Например, искаме да използваме повече единичните разходи. Понякога обаче имаме проблеми, защото държавите членки искат по-скоро да имат съвсем подробно възстановяване на разходите за някои операции. Ние обаче им го предлагаме това като опция. Имаме възможността да използваме альтернативни финансови средства не само грантове и благодарение на новия мандат и на новия регламент за Frontex ние успяваме да получим, да намерим альтернативни начини за финансиране. Имаше въпрос за прозрачността. Госпожа докладчицата попита това. Имаме възможността Имах възможността преди една седмица в Либе по повод на новия мандат на агенцията. Имах възможност да дам подробен отчет за новия мандат. Естествено, готов съм в Либе или в други комисии да представя нашата концепция за бъдещето. Имаме сътрудничество с други агенции – Мога да ви дам примери. Имаме сътрудничество с така наречените важни страни на място. Нашия заместник председател е, репрезент... Е, е представител на на, е, е представител в е, органа на ОНЕ също по, по правата на човека. Освен това, вчера успяхме да подпишем споразумение с Полша, с полското правителство. Това означава, че споразумението ще бъде представено след две седмици на управителния съвет на Фронтекс. Ако те са съгласни, аз ще мога да подпиша споразумението с, с полското правителство и след в последствие е, споразумението ще бъде ратифицирано от полска страна. Ние се разрастваме в момента и получаваме нови функции. За тази цел трябва да разширим и нашата, нашия сграден фонд. За тази цел ще изпратим съответното искане, официално е, искане за разширяване, ще ни, трябва, ще ни, ще ни трябва 6 допълнителни етажа в блока, в който се помещаваме в момента във Варшава. След това планираме да поискаме разширяване на сградния фонд от полското правителство. То ни предлага неофициално за момента един парцел, но ще имаме възможност да говорим за това допълнително. Ако има допълнителни въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Добре, имаме пет още, кол... имаме пет още колеги, които искат да се изкажат. Господин Кам. И аз да ви поздравя за преизбирането ви, госпожо председател. Благодаря на представителите на комисията е, Конт за възможността да ви представим е, позицията си по доклада на Сметната плата и да отговорим на въпросите поставени от комисията в заседанието. Първо, много важно е отново да се подчертае, че зад е, мнението с резерва на е, Сметата палата се крие един много конкретен случай, проблем от миналото. Е, освен е, този проблем, всички транзакции според нас са е, законни и редовни. Отвен това има доста положително развитие в е, института. Е, е, както по отношение на резултатите, така и по отношение на значителното упростяване, е, намаляване сложността на операциите, като същевременно се подобряват е, проверките и контрол върху начина по който ние управляваме фондовете. Получихме новини, че 18 е, иновации на института са включени в топ листата на младите предприемачи в Европа. Е, преди бяха пет миналата година бяха пет, така че виждаме едно наистина добро признание за работата ни и резултатите и добра е, видимост за Института за е, ЕИТ и Европейския съюз. Разширихме дейността си в 17 нови държави, така че Института сега подкрепя иновации по един европейски, паневропейски начин и подпомага предприемачеството по един много е, видим начин стига до всички, е, до обикновените граждани, което е важно. Преди да се върна на конкретния е, въпрос, който бе поставен, да ви запозная с мерките, които предприехме след конкретните доклади на Сметната палата, които обсъждахме при няколко месеца. Доклада е, е съдържа много добри препоръки за наш, а именно да упростим допълнително нашата сложността, увеличавайки въздействието ни същевременно. Сега ние сме изпълнили над 50% от тези препоръки и то за кратък срок и работим е, за да изпълним и другите. Например, упростихме, ускорихме в значителна степен управлението на грантовете. Много по-рано ги е, подписваме и е, много е, по-упростихме процедурата което е, самите изпълнители на е, действията, университети, е, фирми, научни институти оценяват това много високо. Освен това имаме показатели, с които да мерим основните резултати и ги използваме за разпределяне на средствата. По този начин са по-видими резултатите от финансирането. Това е друга важна стъпка. Променихме и подхода с, към одитите, правим ги по-централизирани. Това ги прави по-ефективни и ни дава по-високо ниво на сигурност и въведахме е, процедура по промяна на регламента. Е, това е важно. Е, това ще ни даде възможност да намалим допълнително сложността, да упростим нещата и да обърнем повече внимание на новаторството тези промени сега са одобрени от управителния орган и ние сме в диалог с комисията за да изпълнението им. Приложихме 25 препоръки от службата за вътрешен одит на комисията. Е, разчистихме, е, така подобрихме начина по който управляваме грантовете. Мисля, че сме е, добри в това отношение. Сега конкретният въпрос, който постави палатата, проблем, който се корени в 13-14 година и се отнася до това, че ние прилагахме тогава преходни разпоредби след което влязахме в програмата Хоризонт 2020, сметната палата, според сметната палата не трябва да прилагаме такива време, междинни разпоредби. Но това е нашето тълкуване на, на, според нашето тълкуване на законодателството, ние имахме право на такъв преходен период ние е, е лансирахме процеса за грантове и го изпълнихме при същите правила, при които сме го започнали. Именно защото бяхме е, в съответствие с е, нашия прочит на законодателството е, в рамките на една година въжаха все още тези стари правила. Това е въпрос вече зад гърба ни. Има правни спорове между далните служби, но и общо разбиране, че на този етап не, се, не могат да се вземат допълнителни корективни действия, не могат да се върнат тези е, средства, защото ние сме подписали е, договорите по е, правилата, които смятахме, че тогава въжат. И това е вече, както казах, има давност. Ние приключихме прехода и сега вече работим по правилата на Хоризонт 2020 това отношение приветствам позицията на е, палатата и наистина съм съгласен, че трябва да гледаме сега напред, е, да е, усилията ни да са за повече резултати, повече въздействие, да, определим, да упростим процесите и е, освобождаването отговорност да, да продължи. Ние ще работим за по-добри резултати, които ще придвижат Европа напред и ще създадат е, конкретоспособност, новаторство и работни места. Нещо, което, от което имаме нужда е, и е, разбира се, ще трябва да контролираме много така строго и ползването на европейски фондове. Благодаря ви отново. Готов съм да отговоря на въпроси, които можете да възникнат по отчета на доклада на е, Сметната палата. Благодаря. Сега колегата Чеховски. Благодаря. Е, опростяване е, от а, е, а, е, отговорност трябва да е като моркова и пръчката. Човек трябва и да похвали малко, а, пък и да а, дръпне ушите. А, така е в всяко семейство, а, когато се обсъждат а, някои неща. Често тези дискусии са неприятни. А, аз се интересувам а, от процедурата по освобождаване от 2014 година, първата тема, с която се занимах в този парламент момент и непрекъснато е, възникват е, е, проблеми. Междувременно ние забелязваме напредък в агенцията. Института за иновации, да, в много отношения те са, имат подобрение, но в много не. Казахте, говорите за видимост, прозрачност. Прозрачността на агенциите в последните години, когато, които ние непрекъснато следяхме, забелязваме, че в това отношение агенциите значителен напредък постигнаха, особено и по отношение на сигнализирането за наредности. Защитата на сигнализиращи за наредности отвътре сега е наистина на по-високо ниво. Frontex, например, тази агенция имаше огромни проблеми преди а, когато а, е, а, е, видим действията им на границите в Гърция, Италия и други страни, а, е, знаем, тогава си даваме сметка, че а, критиката, критиките а, по отношение на Фронтекс за това, че не а, целесообразно е изразходвал а, средства, е абсолютно неоснователна, защото а, който е работил а, там е видял отблизо а, как действат те по 16-18 часа на ден ден работят понякога при условия, които а, е, трудно можем да си представим. И аз съм много горд, че наистина а, е, имаме 41 европейски агенции, но разбира се, трябва някои неща да си кажем съвсем открито по отношение на тази процедура. Е, господин директора на е, Института за е, иновации и технологии, съгласен съм с вас. Подхода, който сте избрали е, бил, е бил правилен, според мен. разполагали сте тогава с тази възможност и сте използвали в бъдеще. Трябва да помислим за това как е, да избегнем такъв проблем, за да не трябва да решаваме проблемите е, е, е в последствие, експост при е, процедурата за освобождаване. Въпросът за видимостта. Ви, е, казахте, че много неща са променени, но трябва да продължите в този дух. Още много неща могат да се направят. Аз посвети, съм посетил 16 агенции и е, никой не знае за тях. Е, шофьора на таксито, гражданите, които случайно питам, никой не е чувал за тези агенции. Е, например, като дадах агенцията и адреса на, на шофьора на таксито, лута се сумът и време, докато ме закара там. Тоест, е, информационното бюро на, на Европейския парламент, ако функционира една трета, ако функционира толкова колкото и тези агенции, тогава можем да очакваме Европейския парламент да получи по-добра видимост. И сега, по, е, за сметната палата Е, Съще има ли е, е, според вас някаква, някоя агенция, която има толкова тежки проблеми, че не сме е, дали е, освобождаване от отговорност, е, да си отговорим на този въпрос. И след това е, Брексит. Какво ще стане с агенциите, които са базирани в е, Обединеното кралство? те е, ще трябва да се е, преместят от Обединеното кралство. След това обаче е, трябва да се елиминират загубата на, на финансови средства, на персонал и така нататък. Трябва да се компенсират хората. За това е за Европейски институт отново. Вие, господин директор, е, споменахте доста успехи на института, но не трябва ли да работите повече, за да, се, е, да е по-видима е, дейността на тази агенция? По-добре да я предложите, по-добре да я опаковате и предложите. Аз мисля, че в това отношение има какво да се направи още. Колегата Али. Благодаря. Аз също искам да благодаря на докладчицата. Искам да благодаря на агенциите за задълбочените отговори по освобождаването от отговорност 2015 година. Бюджетирането, разходите, виждаме, че там има подобрения. Има подобрение по отношение на отчетността. Организационното ниво също е подобрено по отношение на превенцията на конфликта на интереси и прозрачността, повечето от агенциите се справят добре. Декларации за интересите се публикуват и е, не всички в не всички агенции има такива декларации, но повечето ги публикуват. Има подобрени и тук. По отношение на споделяне на услугите, тук също има напредък. Това гарантира ефективност на дейностите. Искам обаче да задам няколко специални въпроса. Има някои осложнения, свързани с договорите за в, с сградния фонд за Европейския банков орган в Лондон. За 2018-2020 година трансферите. Какво става там? <clears throat> Освен това, Европейския институт за иновации и технологии е, има проблеми с грантовете. Въпросът ми е, има ли случаи, където ГД образование не е одобрил някой от грантовете? Нямаме много време, затова искам да спомена някои някои елементи за младите учени. Искам да отправя и поздравления в този смисъл. Сега за споделените услуги, тук бихме искали повече информация. На следващо място Frontex. Там има експерти по миграцията. Може ли да ни кажете подробности за мандата на екипите за връщане на беженци? Говоря се за 32 агенции, но всъщност броят е по-голям. Например, Европейската прокуратура, други също агенции. Те не могат да бъдат освободени от отговорност за миналата година, но има и агенции, които не са включени в списъка. Знаем, че някои от агенциите се самофинансират, но е интересно да се види какъв е подходът им и да бъде сравнен той с подхода на другите агенции. Господин Вон. Yeah, uh, uh thanks, Chair. Can I first of all uh, thank the, uh, the първо, благодаря на uh, агенциите и мрежата от агенции за тяхното представене. Съгласен съм с въпросите, които поставиха, именно, че трябва да избягваме е, общи е, е, така произволни съкрещения на персонала, особено пула за пренасочване. Е, тези агенции имат нужда от персонал. Може би наистина трябва да се аргументират някои агенции за т.е. необходимостта да е, аргументират необходимостта от повече персонал, други е, да съкратят. Трябва да се помисли по този въпрос. Колкото до прехвърлените средства, това е въпрос всяка година, когато обсъждаме освобождаването от отговорност. Може би е, трябва да се намери, има начин да се е, легализира е, тази процедура. Е, би трябвало да се е, да спрем вниманието си върху е, крайния е, резултат от тези прехвърляния, а не всяка година да си казваме би трябвало да правим това, пък не го правим, така че мисля, че тук трябва да се направи, постигне нещо. По Института за иновации и технологии аз го посетих неодавно в Будапешта и наистина впечатлен съм от напредъка им през последните няколко години доволни от техните постижения, е, но и от начина по който те е, се справят с финансирането. Е, малко съм разочарован, че тези година имаше становище, мнение с резерви на Сметната палата, но ясно е, че всичко се корени в тези преходни разпоредби и сега се чака, както каза докладчика, правно становище по въпроса но дори да Имам, имате го, да, е, имаме го. Е, дори да е, става прехвърляне на, на финансиране за общността на такива агенции, мисля, че това е с отлагане на процедурата по освобождаване няма да постигнем нищо е, в очакване на е, едно или друго, защото може да се наложи да повторно да се разглежда въпрос. Аз не съм за отлагане в този смисъл е, на процедурата за Института за иновации и технологии въпроса за мястото на двете агенции със седалище в Обединеното кралство. Важно е бързо да получим яснота по въпроса и именно заради персонала, който работи в Обединеното кралство и да се помисли за възможно ново место, ново място за централата, за тази агенция. Трябва, водят се разговори с тези агенции в Обединеното кралство и водят ли се разговори с други възможни а, е, места. Е, защото колкото по-рано стане това, имаме яснота, толкова добре за всички. Благодаря, госпожо председател. И аз ви поздравявам за преизбирането ви. Чудесно. Бих искал да се възползвам от възможността най-общо да благодаря на всички агенции за важната работа, която вършат. От само себе си се разбира, но е, все пак да го, да го кажем пак. Имам въпрос, свързан с е, преноса на е, средства от една година в друга. Не съм много впечатлен от идеята, която е, се подава тук. Е, е, от е, почитания член на Европейската сметна палата господин Сарджиус и от нашата докладчица е, госпожа Аяла Сендър, а именно да намерим правно обосновка или правно оправдание за тези, този пренос в финансовия регламент. Не съм убеден, че имаме правното основание за това и за това ще помоля комисията да каже какво мисли по въпроса. Е, понятието justified carry over, оправдан е, пренос, е, е по-законно, е незаконосъобразно и оттам проблематично. И бих искал да попитам комисията, чия работа е това сега? Кой трябва да, да реши този въпрос? Колегата Штас. Dank u wel, voorzitter. Ik heb, uh, ik heb twee vragen, of, of tenminste... Благодаря. Имам два въпроса. Тоест, един въпрос и един коментар. Коментарът ми е следният. Брексит. В отговорите на Агенцията по лекарствата виждам, че Що се отнася до найема за, бюр... за, за офисите в Лондон, е, то възлиза на, на 376 милиона до 2017 година. Е, не зная дали може найемът да бъде приключен по-рано. Е, бих искала, бих искал да разбера от докладчицата как стои въпроса тук. Дали могат дали могат наймите да бъдат прекратени по-рано. Е, това има отражение върху нашия бюджет, така че преговарящите по Брекси трябва да вземат и тези неща предвид. Благодаря на всички агенции за това, че отговориха много задълбочено, но при Европейския орган за безопасност на храните в отговорите четем следното. Що се отнася до омбудсмана, се казва, че ЕФСА няма правното основание да задължи институции и университети да получават от тях информации за квалификациите на експертите. Тоест тази, тази информация да бъде публикувана, да бъде достъпна. Защо нямаме тук правно основание? Това проблем ли е? Аз говорих по този въпрос с господин Арл и прочетох текста професор Ел също е много скептичен. Тоест, че има експерти, които са самостоятелни, които са свързани, може би, е, с бизнеса, които обаче ни консултират по програми по Хоризонт 2020. Те работят с университети и с други институции, консултират но ние не знаем почти нищо за тях. Може би господин Ал може да ни осветли. Тук защо нямаме правно основание да получаваме информация? Госпожа Кресле. Въпрос към господин Аршамбо. Става дума за административния дял в бюджета тук проблемите са много. Знаем, че що се относ, отнася до намаляването на персонала, трябва той да се случи. Сега виждам, че при институциите комисията планира сключване на споразумение. Споразумение с агенциите – за намаляване на персонала. Интересуваме вашата оценка. Имаме опита за екстернализиране на задачи. Как виждате вие този, тази ситуация? Защото този, който е в по-слабата позиция, не може да се защити. И вие какво смятате? И така, давам думата сега най-напред на, по въпросите на Брексита на Еберт и Ема. След това ще преминем към ЕФСА и на Генерална дирекция бюджет. След това ще дам думата на, сметния, на Сметната палата и на докладчицата. Господин Матьо и господин Фаркас, кой иска думата от вас? Благодаря, госпожо председател. Поздравление от моя страна за вашето преизбиране. Сега по отношение на Брексита. Това е наистина голямо предизвикателство за нас. През 2005 е основана агенцията в Лондон. 819 човека трябва да бъдат преместени заедно с техните семейства. Това ще е много голямо начинание. Сега по отношение на въпросите. Ние се подготвяме, подготвяме оценка на въздействието. Ще обсъдим през февруари въпроса с Сметната палата. Е, искаме да подготвим и планове за последователност, бизнес последователност. Зависи от новата новото местонахождение на агенцията ще видим какъв персонал ще заемем. Ако Обединеното кралство не ни представя повече, не ни предлага повече експертиза, ние ще загубим около 20% от нашите знания. Така че ще видим какви ще са въздействията. Развили сме план за критичните фактори с цел да продължим дейността на агенцията, но ако нямаме възможност да осигурим тези критични фактори, няма да може да предлагаме услугите по отношение на безопасността на здравето. Е, важно е. е за успехът ни зависи не само от географското местонахождение. Важно е да имаме бързо решение, защото в момента несигурността е голяма и много от нашия персонал напуска именно поради тази несигурност. Имам и молба към вашата комисия. Ние подкрепяме много е, доброто финансово управление и би трябвало да имаме възможност да се подготвим за всички възможности и разходи, които могат да настъпят вследствие на Брексита. Както споменах, разходи за, за преместване, разходи за персонал, назначения. Виждаме, че курсът евро-паунд е такъв, че може да създадем резерв. Това е обаче една специална ситуация и ние искаме да подкрепим всички заинтересовани страни, комисията, съвета, парламента и вашата комисия в бюджетни измерения да намерят едно най-разумно, е, да намерят най-разумното решение. Така че да продължим дейността си като агенция в друга държава членка. Искам да задам допълнителен въпрос. Вие казахте 20% от експертизата ще бъде загубена. Така ли е? Тези знания се основават на сътрудничеството ви с националните органи. Е, по здравеопазване и безопасност на храните. Така ли е? Тоест, разбираме ви правилно. Вие имате определено сътрудничество с националните агенции. Добре, господин Ебарт. За да отговоря на въпроса ви, да, трябва да решаваме два проблема. Първо, е, научния секретариат 890 е, члена на персонала. В, първия, в най-лошия случай ще загубим 50%. И след това опита от е, компетентни органи на държавите членки, експертите от държавите членки. Е, в момента Обединеното кралство предоставя 20% от експертите ние обсъждаме с държавите членки как това може да се компенсира, но все още е, нямаме, очакваме ангажимент от държавите членки за това как да се компенсира загубата на експерти. Аз ще се присъединя към колегите и също ще ви благодаря за избирането, избора ви. Е, благодаря ви за възможността да се е, о, да говоря пред вас и е, да ви е, уверя в е, това, че е, ЕБА полага усилия е, за е, да преодолее проблемите от Брекс. Ние сме малка агенция, но а, всъщност и ние провеждаме тази процедура по преглед на възможното въздействие и се готвим да управляваме процесите, защото в момента има много неизвестни предвид на срокове, време и възможни резултат от е, ефект от прехвърлянето на агенцията другаде. Колкото до запазване на персонала, ние очакваме, че при насочване е, ще, предначотването ще се, преместването ще се отрази в значителна степен и това ще доведе до е, повече текучество. Е, сега сме в стабилно позиция, но очакваме и текучество. Бих искал да се присъединя към колегата от агенцията за ЕМА за това да се вземе максимално рано решение е, бързо решение за е, преместването на агенцията с достатъчен, е, да се предвиди срок за преходен срок, така че да могат всички служби на агенцията да се прехвърлят на време и самата и дейност да не пострада. Друг въпрос е свързан с договорните задължения на агенцията. Вече сме преразгледали всичките си договори по отношение на е, местонахождението на, на агенцията и как е, можем да се о, да отхвърлим, да анулираме някои от тези договори или да ги преподпишем. е, Е, във връзка с сайти е, услугите и е, самите бюра и служби. Вече е, сме направили оценка за това как тези договори могат да се управляват. Ако имаме достатъчно време за това прехвърляне, мисля, че ще се справим. Колкото до бюрата, до службите. Ние сме предоставили информация за договорите. Е, още през 13-та година сме договорихме, когато е, се заговори за референдум, е, ние включихме, договорихме клауза в договора, която ни дава възможност за излизане от този договор до 2020, в средата на, на периода, договорния е, период е, за найем е, като е поставено условието за връщане на стимул, който получихме възоснова на един пълн, пълен петгодишен договор. Ще трябва да, да платим тази сума, която сме изтеглили в началото на договора, ако го прекратим по средата това е, надяваме се тази сума да бъде частично намалена. Колкото до разходите за преместване, не можем в момента да говорим за това, защото не знаем къде ще се е, местим, но ще е, стремим се да, да гарантираме максимална прозрачност, да е, представим всички е, да, факти и цифри, е, в това отношение. Колкото до финансирането, една идея, която заслужава вниманието ни е да е, натрупаме резерв, е, да предвидим резерв в бюджета или е, временни бюджетни средства да бъдат задействани, когато дойде момента за преместването. Мога да ви предоставя, да ви гарантирам. Единственото, което мога да направя е да ви е, уверя, че е, гледаме много сериозно на въпроса и е, премисляме непрекъснато и ще ви е, предоставяме актуална е, информация. Е, ще ви държи в течение и ще ви дадем пълна така открита картина на всички разходи, които очакваме да проистекат от това. Благодаря. Е, института, е, сега е ред на Института за технологии и иновации, съвсем кратко. Благодаря. Сега, за автономията и за видимостта. Как да ги укрепим, как да укрепим дейността на нашите иноватори. Инов сега финансовия процес. В този процес, заедно с комисията, той върви добре. Той бе започнат през 2016 година. Отговорихме на въпросите, там дадохме данни за това как сме подобрили контролните си системи и сега мислим за е, това, че може да получим пълна финансова автономност тази седмица ще има посещение от комисията, за да види ситуацията на място. Надяваме се през 2017 година да завършим процеса. Сега дали е имало отхвърляне на досиета от комисията? Нямало е през последните две години. Получавали сме е, въпроси от комисията за уточнение, но не е имало отхвърляне. Сега, що се отнася за видимостта и дали може да подобрим нашата видимост? Да, така е, абсолютно. Трябва да го сторим. Имаме планове за нова комуникативна стратегия. Сега е моментът, защото имаме добри резултати, които може да споделим и да оповестим на обществеността. Е, Използваме нашите собствени ресурси, но те са ограничени. Надяваме се и разчитаме на сътрудничеството с другите комисии, с, с комисията, Европейската комисия и Европейския парламент. Надяваме се по този начин да може да разпространим по-добре резултатите от нашите дейности. Това е много важно. Освен това, съсредоточаваме се и върху социалните медии. Те могат да постигнат много повече, отколкото ние може да постигнем директно. Четири пъти сме увеличили нашите последователи в социалните мрежи. През последните две години излязохме с много статии, но може много още да се направи. Това е изключително централно за нашата дейност. Нашите иноватори са в общ списъка. Те получават признание за своята дейност. А, какви са тези хора? Това са главно аспиранти, докторанти от научната общност, хора, които имат наистина голям потенциал. Те вече, някои от тях вече имат свои продукти. областите, в които работим, са с, с иновации. Това са суровините, климатичните промени, енер, енергетиката. Ние инвестирахме много през последните години именно в такива хора. Допълнителна информация може да бъде получена от интернет, може да, да посетите и някои от мероприятията, които провеждаме навсякъде из Европа. Е, ние с удоволствие посрещаме и посетители. Господин Стас, Става дума за експерти на ЕФСА, на Европейския орган за безопасност на храните. Това са хора свързани с университетите, но омбудсмана каза, че не бива само да, да гледаме интересите на хората, а да гледаме интересите на университетите и работодателите на тези експерти. Това, което правим е систематичен преглед на интересите на експертите, независимо дали те идват от университет или не, защото те а, са включени в една обща система за предотвратяване на конфликт на интереси. Но омбудсмана искаше да направим крачка напред. Тоест, е, и там ние казваме, че нямаме правно основание да караме университетите да ни дадат информация за всичките е, договори, които дадено лице има с трети страни, например с бизнеса. Омбудсмана казва, защо да не можете да имате информация, достъп до информация на това ниво. И ние казваме, нямаме правно основание и нямаме практическа възможност да направим с това. Не може да получим е, тази информация за нашите партньори. Но експертите които работят за нас, техните интереси биват контролирани и няма конфликт на интереси. Благодаря Сметната палата в заключение. Е, you, Благодаря, госпожо председател. Няма какво да добавя към тази интересна дискусия. Изчу, изслушахме всички е, доводи е, в нашите правомощи. Разбира се, финансовите въпроси ни занимават предимно. Ще обсъждаме с мрежата и с отделните агенции въпросите един конкретен въпрос от Томас Тряковски беше дали е, виждаме някакви сериозни проблеми. Не, отговор е не, не виждаме някакъв сериозен проблем. Е, пак казвам от наша гледна точка, проблем с процедурата по освобождаване. Е, сега другото е във ваши ръце. И е, е, в продължение на дискусията с е, Петър е, Саван, например, е, ние сме аудитори, така че като аудитори ние сме винаги против гъвкавото и прекалено гъвкавото тълкуване на законите. Но гъвкавостта, вградена в законите, е нещо необходимо и е, това изиска много по-точно да бъде разписано в правните текстове. Разбира се, съгласихме се, че има нужда от общ подход по отношение на преноса на средства за всички агенции, но аудита наистина ще, аудиторите ще бъдат много стриктни, много строги, без гъвкаво тълкуване на написания закон. Така че благодаря за, за вашите въпроси. се съвсем накратко, моля. Благодаря много. Благодаря на всички, които а, направиха коментари, дадоха допълнителни а, разяснения. А, от ваша страна, ако вие имате необходимост от допълнителна информация, от... имате въпроси а, към мен, моля, задавайте ги. А, проблемът с а, преносите а, за бъдещи периоди е следният. Ако става дума за годишния а, механизъм и а, връзките между комисията и агенциите, а, изготвяне на бюджета и след това неговото прилагане, а, или трябва да се приеме този механизъм, или се намира някаква формула, така че да не се говори за грешки, когато става дума за неизбежни мерки. Друг механизъм е комисията да е длъжна да управлява останалите в излишък средства – ако има рамки, в които се предвиждат тези елементи и съобразно сроковете, които трябва да се спазят, спазят и не се приема този факт за грешка, която ще се добавя към процента грешки, наистина гражданите не могат да разберат защо толкова е висок процента грешки. Във всички случаи трябва да се съсроточим върху тези, които са неоправдани и тогава да подадем сигнал. Представителя на мрежата подчерта това, освобождаването от отговорност трябва да се направи по отношение на агенцията. Трябва да видим как най- недействащата система може да се подобри, да се подобрят тези функции, а също така да се обмисли и одитната дейност. Що се отнася до агенциите, към които ще има отношение Брекзит, ще трябва да им помогнем в максимална степен. Не знаете, че можем да отправим препоръки, но в крайна сметка а, става дума за споразумение между две и три страни а, на базата на предложенията на комисията и решенията на съвета. Разбира се, е, ние бихме искали решението да се вземе възможно най-бързо, така че да разполагате с най-дългия възможен преходен период. Но това не зависи изцяло от нас. Би било добре обаче в бъдещите доклади този аспект да, бъде, да залегне. Благодаря. Е, отговорът на господин Саварма ще бъде даден писменно. И сега, моят въпрос. Бихте ли участвали при нашето обсъждане на финансовия регламент и неговата промяна? С удоволствие бихме ви поканили. За сега, за съжаление, нямаме време, защото много се забавихме в <clears throat> нашата дискусия. В момента искам да благодаря на комисията, на колегите, които бяха на лице. Е, прекъсваме за две минути. Ще продължим с финансирането на европейските партии и фондове. Е, с обсъждането, което ще последва, ще е при